Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratungen von gestern wieder auf. Така, колеги, нека продължим с работата от вчера. Продължаваме с точка 9. Моля да сложите в апаратурата картите за гласуване. Докладчикът още не е дошъл, но изчакахме 10 минути вече. И няма повече да чакаме. За това ще гласуваме. The question is, that's a, no. Is the rapporteur... Сега въпросът е дали господин Чернецки, докладчикът, иска думата. You like to have the floor. Искате ли думата? Господин Чернецки. Благодаря. Всичко всъщност е наред. Благодаря ви. аз не разбрах, казва председателката, точно, но явно всичко е наред. И така, да гласуваме Гласуваме за решението. Гласуваме за резолюцията. Параграф 18, изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърлено е. И изменение едно гласувахме. Е, сега объркването нараства. Това е само едно гласуване, нали така? Гласуваме резолюцията като цяло, т.е. за отхвърляне на освобождаването. Кой е за? Кой е против? Не, нека, нека, извинявайте, нека гласуваме електронно. Край на гласуването. 26 за, против 2. Значи отказано е гласуването. Благодаря ви. Сега продължаваме с доклада Чернецки. But we voted on the decision. yes, but now we have to vote on the for resolution. But we did vote on the resolution. We, we ah ja, genau. Wir müssen noch mal die, die, Res die Resolution müssen wir ebenfalls noch abstimmen. Извинявайте, е, трябва да гласуваме сега резолюцията, още веднъж резолюцията на съвета, значи гласувайте, моля, електронно. Един от НП е в повече, колеги. Край на гласуването. 27 за, един против. За резолюцията благодаря. И така, гласувахме. Тук не е много ясно. Показано е, че има едно гласуване само, за това е объркването. Може би секретарията може да означава по-ясно какви гласувания трябва да се проведат. А сега преминаваме към Европейски институт за иновации и технологии. Докладчикът е отново Чернецки. Господин Чернецки иска ли думата? Госпожо председател, имахме дискусия, всичко е ясно, няма нужда от повече обсъждане. Благодаря. Добре, казва председателката. Тогава изменение едно. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 2 отпада. Сега гласуването като цяло. Гласувайте електронно, моля. Гласуваме предложението. Край на гласуването. 22 мазама за, 6 има против, прието е. А сега решението за сметките. Изменение трето е, е оттеглено. Гласуваме решението. Моля електронно гласувайте. Един от НП отново в повече. Край на гласуването. 22 на 6. Благодаря ви. Сега изменение 4 за резолюцията за, против, въздържали се, прието е. Изменение 5 за, против, въздържали се, прието е. 6 за, против, въздържали се, прието е. Седмо за, против, въздържали се, прието е. Осмо за, против, въздържали се, прието е. Девето за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено е. И сега гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, малко. Край на гласуването. За изпетие на 4 прието е. Благодаря. Поздравление за докладчика. И сега за Артемис отново господин Чернецки е докладчик. Иска ли думата? Явно не. И така решението за самото освобождаване. Има едно изменение. Кой е за изменението? Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлено е. Решението като цяло. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. Прието е. Значи отдаваме освобождаването. Сега за резолюцията изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието. Ja, genau. Ja, wir stimmen jetzt ab über die, über die, über die Entschließung. Сега гласуваме цялата резолюция. Гласувайте електронно, моля. Ist geschlossen. No, Ja. Един от социалистите и демократите в повече. Край на гласуването. 24 на 5. Прието е. И сега за сметките. Гласуваме за тях. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 на 6, прието е. И така, гласувахме положително и за Артемис. Сега преминаваме към Еняк. Докладчикът иска ли думата? Отново господин Чернецки. Не? Добре. В такъв случай имаме изменение. Едно. Кой е за изменението? Против? Отхвърлено е изменението. Сега е гласуваме освобождаването като цяло. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Прието е. Отдадено е освобождаването. А сега за закриването на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е. Гласуваме резолюцията. Кой е за изменение 2? Против. Въстъчали се. Прието е. Цялата резолюция гласуваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 25 на 4. Прието е. А сега гласуваме за едно становище, тук е колегата Чернецки, за ролята на Европейския съюз в ОНЕ, как се постигат нашите цели. Господин Чернецки, иска ли думата? Traditionally, no. Danke, ja, Sie, Sie sparen Übersetzungskapazität. Да, спестяваме превод, благодаря. А, гласуваме изменение 2. За, против, прието е. Изменение 3 за, против, въздържали се, прието е. Може ли да гласуваме от 4 до 13? Анблок. Не. Значи изменение 4 за против, въздържали се, прието е. Изменение 5 за, против, въздържали се, прието е. Шесто за, против, въздържали се, прието е. Седмо за, против, въздържали се, прието е. Нека гласуваме изменение седмо електронно, моля. Да чекай изкашлосно. Angenommen, Entschuldigung, da waren so viele gegenläufige. Край на гласуването. Осмо за, против, прието. Девето за, против, въздържали се, прието. Десето за, против, въздържали се, прието. Единайсто за, против, въздържали се, прието. Дванайсто за, против, въздържали се, прието. Тринайсто за, против, въздържали се, прието. 14 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се. Нека проверим. Нека проверим втората част електронно. Ай на гласуването. Прието. 15 е. за, против, въздържали се, прието е. И така гласуваме цялото становище. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. Прието е 20 от 26 на 2. Поздравления на докладчика. Благодаря ви. И сега преминаваме към становището за бюджета 2016 година. Аз съм докладчик. Докладчицата не иска думата. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Прието е. Второ за. Против. Въздържали се. Прието е. Трето за. Против. Въздържали се. Прието е. Четвърто за. Против. Въздържали се. Прието е. Пето за. Против. Въздържали се. Прието е. Шесто за. Против. Въздържали се. Прието е. Седмо. На две части. Първата част за, против, въздържали се, приета. Втората част са против, въздържали се. Нека гласуваме по втората част електронно, моля. Тя ще му искаш лосно. Край на гласуването. Приета. Осмо за, против, въздържали се, приета. Девето. На две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част. За. Против. Въздържали се. Прието е. Десето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Прието е. Дванайсто. На две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Прието е. 12 част второто, 12-то изменение, втората част прието. И сега гласуваме цялото становище. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Прието. 26 на 1, с 26 на 1. Поздравявам се сама себе си. Чудесно. С това приключихме гласуванията. А сега преминаваме към точка 15. Na, für alle Kollegen, die den Saal verlassen wollen, wäre es schön, wenn sie das geräuschlos tun würden. Danke. Е, колегите, които искат да напуснат залата, могат сега да го сторят. Би било хубаво обаче да останете, колеги. Продължаваме. След е, освобождаването от отговорност, поредно освобождаване от отговорност. Моля колегите, които желаят да продължат разговорите, да и излязат да напуснат залата, а ние продължаваме за точка 15 от дневния ред. Е, освобождаване от отговорност на е, е, смесеното предприятие. Поздравявам господин Барабаски, господин Пол Венар, господин Керн, и господин Вилт, които са представители на проекта господата Жонио и е, Готиерес. Надявам се не пропуснах ничие име. Ако съм пропуснала, прощавайте. С радост ви казвам добре дошла и добре дошли. И ще попитам е, кой първи ще иска думата, така че нека да започнем с инициативата за иновативни лекарства. Имате думата for the opportunity. Благодаря, дами и господа, за възможността да бъда сред вас днес и да ви дам най-новата информация за е, състоянието, за въпросите, които се случи и проблемите, които имаше след е, последното освобождаване от отговорност на предприятия за иновативни лекарства. Аз съм новия е, изпълнителен директор на това предприятие. За пети ден съм на този пост. Преди това бях е, е, главен изпълнителен директор на много голяма научно-изследователска компания в Канада. Така че имам много опити в Канада и в Ирландия при управлението на публични средства. Аз съм родом от Ирландия и много се радвам, че отново съм в Европа. Ние сме частно публично партньорство между Европейския съюз, Европейската комисия и Европейската фармацевтична индустрия. То бе създадено, за да се решат основни проблеми и да се работи за иновативни лекарства. Предприятието вече дава резултати и то значителни в е, области, които имат отношение към гражданите, примерно микробио, е, антимикробион резистентност, рак и други. Ние имаме и модел на финансиране, който е много иновативен. Той е уреден с законодателство, европейско финансиране, което се дава на публични организации, организации на пациенти, университети и така нататък, и партньори от индустрията, които мога да подчертая – че не получават европейски средства, а дават от своя страна персонал и мощности на консорциуми, които са избрани посредством конкурс да участват в отделните проекти. Искам да покажа колко високо ценим работата и на вашата комисия и на Сметната палата за подобряване на финансовото управление на предприятието за иновативни лекарства. Още от самото начало можах да оценя колко сериозно приема екипа, управленския екип препоръката на вашата комисия. Те са в четири основни момента и ние сме изпратили е, документация до вашата комисия по всички тези четири момента. Там е, има и доклад за дейността ни през 2014. Тези четири момента са експост одити на бенефициерите, стъпната на грешка при финансирането, е, приноса на частния сектор в натура и управлението на предприятието. Първо – експост одитите. Там бележим сериозни добри резултати, като търсиме баланс между контрол, без да създаваме прекалено бреме за бенефициентите, за да бъдем и привлекателни за пациентските групи и други институции, свързани с консорциумите. Нека да ви кажа, че представителите на бизнеса не получават никакви средства от европейски бюджет. Изпълнението на програмата за аудит е, бе, е, вървеше по е, график. Очакваме да изпълним графика до 2015-2014. Приключихме с 59% от е, проверките. До края на август 70% от проверките вече бяха приключили. И е, след малко ще говоря и за нивото на грешка. Изпълнението на плана за експост проверките даде е, една, едно намаление на общието ниво на грешката и тя сега продължава да върви надолу. До, 2000, до края на 2014 падна под 2%. После, що се отнася до компаниите от фармацевтичната индустрия, които участват, те подлежат на няколко вида контрол проверки също екс пост от професионални компании. Второ, те са обект на одит от страна на Европейската комисия, нейната служба за вътрешен одит. И до тук са направени 4 проверки през 2014 и още 7 са започнати през 2015. Сега вече е доста ясна картината. 88,7% от приноса на тези компании е обект на проверка. Също ние публикуваме и допълнителна информация за техния принос в натура, разбивка на общия принос по компания и по категории. Това се съдържа в годишния доклад за дейността. На нашия сайт е, бяха изведени тези данни през септември 2015. Не мога да не кажа колко изключително важно е този принос в натура от отделните е, предприятия. Ще видите в графиките. 59% от този принос се изразява в специалисти от индустрията, които работят в консорциите е, в консорциумите. Без техния принос, ние няма да можем да постигнем тези резултати, които сме постигнали. Така че това е много важен компонент от е, публично-частното партньорство. После, управлението. Искам да подчертая е, пред вашата комисия, че е, ролята на Европейската комисия е много важна. Имаме управляващ орган с петима представители на комисията и петима представители на фармацевтичната промишленост. Работният ни план е, е базиран на стратегическа програма за научна дейност в консултации с страните членки, независими учени, пациентски групи и индустрията. Ние имаме и втора програма за научни изследвания. Тя е повлияна от е, доклада на Световната здравна организация от 2013 за иновативни лекарства. Ние също е, правиме конкурс за проекти, теми и така нататък безспорно е необходимо да се направи така, че избраните теми да представляват интерес за е, индустрията, за да може те да се съчетаят и с стратегическите цели на на управляващия орган. В заключение мога да кажа, че нашето предприятие е много успешно, дава отлични постижения в науката и медицината и, подобрява, и дава принос за подобряване на публичното здраве. Смятаме, че е, средствата, идващи от европейския бюджет, са освоени добре и за мен това ще бъде приоритет и в бъдеще. Очаквам е, нашата съвместна работа, за да можем да подобрим и по-нататъка успешното финансово управление на предприятието. Сега съм готов да е, чуя вашите въпроси. Ако не мога да им отговоря, защото съм заел поста си едва от 5 дни, ще е, ви отговоря в писмен вид по-нататък. Благодаря. Благодаря, не знаех за колегите, но аз от вас не чух нищо ново. Искахме да чуем нещо за проблемите през бюджетната година 2014. Ние внимателно следим работата на инициативата на ИИЛ е, ние имахме известни критични мнения как се разграничават нещата, предоставените неща в натура. И т.е. имахме съвсем конкретни въпроси. Е, аз лично не чух нищо ново. Сега, може би докладчика, колегата Маринеско, ще ни каже нещо повече, така че аз му давам думата веднага. Е, Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Може би трябва да извиним господин директора, защото той е съвсем отскоро на поста. Но смятам, че презентацията можеше да бъде по-добре подготвена. Имам следните въпроси за експост Какъв е процента от сумите подложени на одит от националните екипи? Колко от публичните средства са проверени? За това дали са добре е, разходвани. А що се отнася до дейността ви? Кой решава за е, темите за научни изследвания? Каква е процедурата? кой решава в коя посока ще върват е, обяви, кампанията за предложения. Разбира се, че е важно е, да има принос в натура. Всичко, всякакви средства са полезни, но каква е процедурата за оценка на този принос, за да е сигурно, че индустрията е, допринася с е, обявените от тях е, суми? Как се прави оценка на социално-економическите ползи? Изпълняват ли се съответните критерии? И как? Кажете ни също нещо за правата за интелектуална собственост. Как се отразяват те на цената на продуктите, които се е, получават в резултат е, от научните изследвания. Става дума за 50% финансиране с обществени средства – и когато има един окончателен крайен продукт, особено в фармацевтичната промишленост, голяма процент от цената всъщност е от, от, определя от заплащането на интелектуалните права, но тук има 50% финансиране от публични средства. Как се определя тя? Започна първия въпрос за процента 607 1700 евро по обществени средства са били обект на одит до момента. От тук 70%, които цитирах в моето изказване този процент ще само ще се увеличава. Те първа започват нови одити, така че мисля става ясно за какво говорим. Що се отнася до подбора на темите и начина на, на подбор на изследователски екипи, темите се подбират от управителния съвет на ИИЛ. Както знаете, с петима представители на комисията и е, пет от фирмите в Европейската е, федерация в ЕФИА. Е, това е състава на, на този комитет и процесът на вземане на решение се осъществява на ниво съвет. Разбира се, има много информация, която се подава от различни групи, но управителния съвет има думата за вземане на решения. За подбора на изследователските екипи това става съгласно правилата прави, приети от законодателя и разбира се, той има право да упражнява контрол. Тук се обявява конкурс да се правят за предложения, и оценката се прави от независими експерти в съответната избрана област. На първия етап, етапите са два, на първия етап фирмите от ЕФИА не участват изобщо. Едва след първия етап се избира консорциум, в зависимост от показаните качества, в зависимост от съответствието, доброто съчетаване с и възможностите за сътрудничество. За следващия въпрос социо, социално и економическото отражение. Много важна тема. Аз лично смятам да отделя много сериозно внимание на тази тема. В момента сме в процес на подборна група, която да направи социално-економическо проучване. Имаме вече няколко приключени проекта и само един завършва с заключителен резултат, е, доклад до сега, защото 4 години трае самия проект и още една година за приключване. Така че ние те първа започваме да приключваме проекти и през следващите, бих казал 6 месеца, ще бъде направено това социално-економическо проучване. Въпросите с интелектуалната собственост. По този въпрос има, провеждаме ясна политика с правила приложими за всички партньори. Водещите принципи принципи, водещият принцип е практически принос към подобряване ефективността на разработване на лекарствени средства. Е, без оглед на това, е, кой е, владее интелектуалната собственост, ние искаме да видим че се разработват из, изделия, е, които стигат бързо до а, онези, които се нуждаят. Така че гледаме в процеса да няма задържане на интелектуалните права. Това е нашата политика. Ние предпочитаме да имаме възможно най-широк кръг отворени иновации и накрая цената, ценообразуването, какво отражение е, има интелектуалната собственост върху цената на продукта е, знаете, че правилата на ИИЛ не включват ценообразуването. Това е правомощие на държавите членки по договора, а не на нас. Така че тук сме силно затруднени да играем пряка роля относно това да разберем по какъв начин ранните етапи от изследванията се отразяват на цената. Надявам се, че отговорих на всички въпроси на господин Маринеско. Още веднъж ще кажа, на разположение съм за допълнителен отговор на негови и други въпроси. Колегата Чернецки е следващия в списъка за изказване, казва госпожа Гресле. Извинявайте преди всичко честито. Честит нов пост! Е, стискам ви палци на вас и на целия ви екип. Благодаря много за добрата съвместна работа по подготовка на това заседание. Два въпроса от мен. Изпратихте ни документи, които сочат напредък и дори дадохте известни обяснения, но моля, обяснете по-подробно какви са успехите на програмата за Audit Експост. И второ, какво е в момента положението а, с, плащането и разпределението на средствата за различните дейности? Uh, um, Отговор не съм убеден какви други подробности искате да чуете от мен относно процедурата за одит експост. Той се осъществява от независими аудиторски фирми в рамките на обичайните процедури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 те установяват грешки при разпределение на средствата. Говоря за човешки, е, нормални грешки, пропуски, не говорим за измами, да речем разминаване между е, разпределените средства за този или друг разход, за допустими разходи, в съответствие с нашите разпоредби от тук е, процента на грешки е, да останем в този, тази рамка, това е нашата цел. Ние имаме разписани много подробни процедури, мога да ви ги предоставя във всеки момент. Надявам се, че това ще удовлетвори желанието ви да получите допълнителна информация за момента. Втория въпрос. Извинявайте. Прощавайте, имам нужда от малко подсказка, казва оратора. Във връзка с изпълнението на бюджета се интересувате вие. Начина по който е планиран това. Това ли? Да ви помоля да повторите втория си въпрос. Моля, е, поставете отново втория си въпрос какво е настоящото положение по отношение на различните предоставени средства и осъществени плащания в рамките на разплащанията. Отговор за 2013 година имаме 97,5% разпределени средства, а поетите задължения са 99% и половина. Така че изпълняваме своите задължения за освояване на бюджета за 2014 година. Имаме също 99% отново за поетите задължения. А, така че отново сме в план и отново сме в рамките на стратегическата програма за изследователска дейност. Председателката, благодаря много за тази информация. Сигурно не се виждаме за последен път. Е, не се плашете, желая ви ясна добър час. Доста директори на ИИЛ сме срещали до сега. Не държим да се запознаваме с нови, така че на добър час. Това е много важна организация за нас, за това е важно да сме сигурни, че нещата са наред. Сега продължавам с ИТА. Моля представителят на програмата да, да прави своето изказване. Доктор Гресле. Благодаря, госпожо председател, доктор Гресле. Е, уважаеми госпожа, господа докладчици, уважаеми депутати. Искам да благодаря за възможността да се обърна днес към вас. Нека се представя най-напред. Казвам се Барабаски, аз съм проектния менеджер. на експерименталния термоядрен е реактор от 1 март, март съм директор на смесеното предприятие. Термоядреният To the so-called broader approach project being built in Japan, together with our Japanese colleagues. Е, термоядреният е, реактор синтеза енергия работи заедно с е, в сътрудничество с японски партньори. Този проект се управлява от Международната организация ИТА и на базата на международно споразумение, така че синтеза енергия е, е само една част от общата картина. Нашите партньори с, от Япония, с тях си сътрудничим много добре. Е, провеждаме един много предизвикателен проект и е, ще се спра на някои от проблемите от последните години. И е един от най-големите синтезни експерименти в света. Ще се опитаме да дадем възможност на човечеството да контролира синтеза, ядрения синтез. Имаме 7 е, агенции, е, синтеза енергия е една от тях. Е, в рамките на тези агенции ще се завърши целият проект. На този етап имаме големи технически предизвикателства. С е, тази цел имаше, е, поради това в миналото имаше забавяне на решенията, имаше дълги фази, дълги фази за спускаването на реактора, който се оказа доста скъп. От феврари тази година е, ръководството на ИТА се бе променено. Доктор Бернар Пеко, главният директор, въведе нов начин на мислене. На ръководството бе въведен план за реформа. Той бе одобрен през февруари. За какво става дума? Става дума за по-добра енерге... е, е, интеграция на екипа на ИТА с местните агенции. Това означава промяна на начина на дейността на всички екипи и увеличаване на възможността на ръководството да взема по-бързо решение. Бе въведен и резерв, резервен фонд за плащане. Веднага след март синтеза енергия представи плана си за действие. Планът за действие има цел да подкрепи дейностите на доктор Биго и да работи с организацията и да е по-добре. Синтеза енергия има свой начин на работа и искам да ви напомня, ние винаги сме получавали одобрение от Сметната палата за нашия бюджет – взехме много на сериозно последните наблюдения на вашата комисия в рамките на освобождаването на отговорност и последното мнение от Сметната палата. Работим заедно с доктор Пико за създаването на една централна система за отдаване на договори. Имаме нов отдел за, проект, за управлението на проекти и накрая работим с доктор Пикъл за изработването на, една реалистич, на един реалистичен график, който ще бъде предаден на съвета на ИТА през ноември. И в заключение искам да кажа, уважаеми депутати, синтеза енергия е поел ангажимент да изведе термоядрения реактор в успешна дейност. Няма магическо решение, но с усилена работа надяваме се, че нашия ангажимент ще стане реалност. Благодаря, с удоволствие ще отговоря на въпроси от ваша страна. Имаме въпроси със сигурност. Докладчикът господин Маринайско има думата. Имам няколко въпроса на каква е процедурата за номиниране на изпълнителния директор на синтез за енергия. Защо процедурата трае толкова дълго? И на следващо място ангажимента за, на господин Пико за изработване за план за действие. Какво трябва да се направи в бъдеще? Какво предвижда този план? Е, вие казахте, има план за управление, но какво остава за плана за действие? Какво трябва да се направи в бъдеще? С какви пари? отговор за, на първия въпрос. Може би не аз трябва да отговоря. Номинацията на главния директор идва от комисията. Може би комисията трябва да отговори на този въпрос. Но мога да отговоря на втория въпрос. Прави сте планът за управление на Бернар Пико е много подробен документ. Е, той анализира трудностите на проекта, предизвикателствата, възможностите. Документът бе представен през февруари на съвета на ИТА. Вие можете да имате достъп до този документ. Е, там има технически подробности, но това, което е резултатът от този план е как кога, къде да се как да се изработи новият график, новият ценови профил и как да се работи агенции. Това не е лесна работа. Доктор Биго трябва да обработи информация от 7 агенции, агенции, които са много сходни на синтеза енергия, така че диалогът е много много сложен, но нещата вървят добре през последните месеци. Ще има заседание на съвета на ИТА през ноември и тогава господин Бико ще представи своя проект, своята визия за план за действие. Комисията ще получи думата след малко. А сега ще продължим с въпросите. Господин Шолт е следващият оратор. Благодаря. Госпожо председател, Нашата комисия не се всъщност занимава с проектите, с технологията. Нашата комисия трябва да се занимава с контрола на европейските средства, дали тези средства са използвани ефективно. Така че нека се съсредоточим върху тези въпроси. Ние знаем докладите от Медната палата и както знаете, докладът 2014 година беше доста критичен за ИТА. Нямаше реакция от директора на смесеното предприятие. През март тази година мнозинството от, нашата, от нашите членове гласуваха за отлагане на освобождаването на отговорност от отговорност на ИТА, защото имаше забавяне на различни проекти, имаше проблеми в ръководството на смесеното предприятие. Но в пленарна зала се взе решение за освобождаване от отговорност. Искам обаче да ви напомня за някои параграфи и мисля, че има нужда от някои отговори от страна на директора. Това, което бяха, какви бяха първоначалните разходи за предвидените, първоначалните предвидени средства за проекта и какви са моментните разходи, защото имаше увеличаване на разходите. Бихме искали да знаем дали увеличаването на разходите е предвидимо и какъв е графика за изпълнение на проекта. Освен това, как се прилагат правилника, правилника за дейността. Мартина Латпая иска думата още. Благодаря. Аз също исках да попитам за прилагането на правилата за дейността. Освен това бих искала да споделя и своя опит. Аз посетих ИТЕР през август. през август 2014 година. Посрещнаха ме много добре. Говорих с хора от ИТЕР и от Синтеза енергия. Срещнах се с хора, които с огромно удоволствие работят това, което работят. Те взимат много на сериозно докладите от Сметната палата и от нашата комисия. Искам да подчертая, понякога липсва комуникация Имаше, има, имаше промени през февруари и март, а ние не знаехме за тези промени. Аз а, едва при, моята, при моето посещение разбрах за тези промени, така че аз тук съм много критична а, към тази липса на информация. Вие трябва да ни давате информация. Бях много доволна, че можах да видя отвътре как са нещата, можах да видя как се произвежда ядрената енергия, как се случва ядреният синтез. Вие повдигнахте е, покрива на 60 метра аз го видях как се случва това, това беше чудесно, така че моят апел е за повече информация с нашите членове. Явно сте имали интересно лято. Аз също исках да задам един въпрос, т.е. четири въпроса. През 2013 година имаше забавене. 54% от договорите бяха забавени през 2013 година имаше 80% забавяне на договорите. Какви са основните последствия, какви полуки си изведохте от тръжните, от начина по който бяха организирани тръжните процедури? На следващо място ме интересува споразумението с Испания и разходите от 6,6 милиарда евро от 2010 година, може ли да смятаме, че ще се справите с тези пари или няма да се справите? Благодаря, имате думата сега. Okay, Добре, благодаря ви. Благодаря и на госпожа евродепутатката, която дойде и ни посъди в Кавадаш. За нас бе чест. Вие всички сте поканени. Разбирам вашите коментари. Ние повечето сме инженери и не сме чак толкова добри в комуникациите понякога ще се опитаме да подобрим състоянията. Знаем, че е много важно за вас да получавате правилната информация и да е експеримент. Той е експеримент и в управлението и се учим от него и се надяваме, че всички ще извлекат ползи. Във всички случаи това е най-голямото международен проект за сътрудничество с представители от половината свят. За мен е, опита е с големи предизвикателства, но и много положителен, защото трябва да се справим с различни култури. Тогава разбираме, че е, всички европейци са еднакви, когато трябва да е, работим с китайци, азиаци, японци и госпожо е, председател е, Гресле, казахте, че има забавяния в контрактите. Планите, плановете бяха изготвени преди 4 години и е, с е, определени допускания за ефективност, които се оказаха, че не са так правилни. Не можем да избягаме от това. Е, във всички случаи трябва да има подобрения в нашата гъвкавост, в нашата ефикасност, в нашата възможност да изпълняваме целите. Като машина сме. И нашите планове се е, зависят от е, скоростта на изпълнение на задачите, които, която не винаги отговаряше на очакванията и забавенията се натрупаха. Сега смятаме, че имаме по-реалистичен график. Минавам към следващия въпрос, за да имаме и реалистични ангажименти. А също така и да можем да подобряваме ефективността си и възможността да изпълняваме договорите. Тук става дума за доставка на компоненти, които са уникални въпрос на техническа компетентност и никога не е толкова лесно. Те са неща, които никой никога не е правил. И а, ни се налага да се учим. С Бернар Бико а, работим. А, така, изкушавам се да ви дам а, някакви данни за това как се движим във времето, но бих предпочела, ако нямате нищо против, а, да предоставим информацията, когато тя се представи и на съвета на ИТЕР през ноември. А що се отнася до рисковете и резултатите от е, проекта, ще можем да ви отговорим заедно с доклада, който представяме на съвета на министерите. Там се дава информация и за графика, и за разходите, което е от ключово значение за вземащите решения. Това, което мога сега да кажа, има ограничение на бюджета до 2020, т.е. горна граница и ние нямаме намерение да прескачаме тази горна граница. Но през ноември ще обявим, че ще има забавения. А забавенията обикновено носят своята цена. Отново, ИТЕР е феноменален проект. Много правителства по света го очакват с голямо нетърпение. Опитваме се да свършим максимума. Имаше въпроси за правилника и правилника за прилагане. Мога да кажа, че разработваме текстовете. През ноември те ще бъдат одобрени. Тоест, съвсем скоро ще приключим. И сега вече разговаряме и с правителството на Испания за сгради. До този момент е, нямахме постоянна сграда. Е, всъщност помещенията ни бяха отпуснати от синтез за енергия, но междувременно е, правителството на Испания ни даде оферта за постоянна сграда и освен това, като цяло имаше искане е, част от нашия персонал да отиде в Кадараш. Така че ние сега имаме по-малко нужди, има оферта от правителството и се надяваме до октомври да подпишеме споразумението. Въпросът е обсъден и в нашия управляващ съвет. Благодаря. Това, че сте инженери, не, не бива да ни пречи на комуникацията. Нямам други желащи за изказване. Е, сега Европейската комисия и след това ще дам отново думата за отговор на въпроса на господин Маринеско, както и за друга информация, госпожа Касмачака. Благодаря, аз съм а, директор от Генерална дирекция енергия. Управляващия съвет а, става дума за назначаването на директор. Управителният съвет е, се среща с трима представители. Е, това е късия списък. През октомври ще бъде тази среща. И тогава новият директор ще има възможност да заеме поста си или през декември, или най-късно през януари. once more, once again? No? Няма други желаящи да вземат думата по темата е, ИТЕР. Сега по ФЦХ и е, господин директора има думата. Госпожо председател, уважаеми депутати от Комисията по бюджетен контрол, за мен е удоволствие да представя нашето предприятие Горивни клетки и водород. Аз съм, а, моето име е господин Ковенар и съм директор на предприятието, също съм инженер. Нека а, първо да ви благодаря за това, че давате освобождаване от отговорност, че ни дадохте освобождаване от отговорност през март и тя, това бе потвърдено на пленарната сесия през април. Това е резултат от много добра работа на нашия екип и всички управляващи органи, включително и сътрудничество с Сметната палата. До 2050 има много сериозни цели Европейския съюз за намаляване на енергийните на разяващи газове. Също се търси и економически растеж. И е, горивни клетки и водород може да допринесе много за това, свързано и с плана за стратегически технологии за енергетиката. Много така, ключов момент е изследванията, с които ние се занимаваме за превръщане на водорода в енергия за коли и така нататък. За да можем ние да използваме и четвъртия вектор в енергията за горива, т.е. водорода, ние ще можем да направим това само ако всички, които участват в усилията, съответните власти, Европейската комисия и научната общност и Асоциацията за водород е, работят заедно. Това се опитваме и да направим. Нашето е, предприятие е публично-частно партньорство е, с представители на изследователски организации, които търсят възможността продуктите да се изведе на пазара. Ние е, работим по е, рамкова програма 7 и сега Хоризонт 2020 с е, помощи за развитие на научни изследвания. 150 са проектите, 1266 отделни участия, около 550 са бенефициентите. 31% от тях са научно-изследователски центрове и 63 частни компании. От тях 27% са малки и, смесени, малки и средни предприятия, т.е. Е, над зададената цел от е, програмата. Ние е, даваме възможност за участие на много МСП. Получихме много сериозни резултати и до тук. Направили сме проучване през 2013, което е, отразява резултатите на отделните компании и как те се ползват от технологиите. В този период се увеличава оборота с 10% за всички тези участващи предприятия, а разходите за научни изследвания са увеличени с 8% на годишна база, а извеждането на пазара на продукти е, се увеличило с 6%. Тоест всички тези ключови показатели за работата показват е, увеличаване. Също така много важно е, че увеличаваме създаването на работни места. 6% е това увеличение. Нашата общност не е толкова голяма като е, петролната индустрия или е, е, енергетиката, но факт е, че ние е, бележим такива, такъв ръст. Що се отнася до интелектуалната собственост, 16% е увеличението на патентите, докато средната цифра за индустрията е 1,5%. И ако мога да отговоря на някои е, въпроси, които вече са ни били задавани, за това дали се разходват подходящо е, средствата ние, нашата задача е да е, изпълняваме, да съчетаваме технологията с възможността за прилагането й. Комисията, научните среди и индустрията са членове на управителния съвет. Работим на базата на информация от индустрията, защото те имат най-доброто чувство как да се развива технологията, как да работим в всеки отделен цикъл, какви са пазарните възможности и къде са слабостите на технологията. Допълнителните аспекти, които имат отношение към публично-частното партньорство, е именно възможността да се допълват за взаимно отделните участници. В рамкова програма 7 там имаше участници, които трябваше да дават до принос в натура и участието трябваше да бъде равно в момента 450 милиона общо трябваше да се разходят. До момента сме стигнали от 400. се отнася до допълнителните дейности по Хоризонт 2020. Тя е малко по-различна програма. Там нещата се отчитат на годишна база. И индустрията сега ще представи един план за инвестиции за следващата година. В момента сме в процес на дискусии за работната програма за 2016 и тогава те ще направят инвестиции, не свързани с проекта, а с разработването на технологията. И през януари и марта ще има доклад за постиженията. През януари ще се говори за постиженията за предходната година. Тук е, това по въпроса за това как се допълва индустрията и обществените средства. Нивото на грешка, както казахте, е, тук е, става дума вече за грешки на хората. Ако се правят грешка и тя се коригира, тогава грешка няма. Това е нашата, нашия подход към цялата система на контрол. Т.е. не експост, а контрол през цялото време на управление. Екстанте и последващ контрол. Ако мога да дам някои цифри, е, които е, се подкрепиха от освобождаването отговорност, за 2014 степента на грешката е 1,4. 1,14, извинявайте. Е, пари, които не са били разходвани правомерно. 245 000 евро са разходени през 2014 година и сме покрили 26% от бюджета с одити. Тоест, това е, е аудитирани са и не само отделни участници, но и най-големите е, институции социално-економическите въпроси. Е, дадох ви ключови данни за индустрията, но има още какво да се направи, защото това са новозараждащи се технологии. Както казах, петролната индустрия и газа и електр... енергетиката са много сериозни партньори и ние трябва да ги убедим, че нашия план ще сработи и това може да стане само ако всичко работи е, безупречно. използването на нови продукти. Тук вече става дума за работата на консорциума за интелектуална собственост. Там те първо ще се определят нещата. Ние имаме желание да стигнем 100% покриваемост на изпълнение на целите на проекта, но ако а, нещо не върви както трябва, аз съм готов да спра проекта, тогава няма да имаме 100% изпълняемост. А, във всички случаи е редно да вземеме съответните мерки за корекция. Благодаря за възможността да се изкажа. Ще отговоря на въпроси. Ако не мога, ще ви изпратим отговорите. Благодаря. Сега давам думата на господин Маринеско, нашия докладчик и след това ще чуем и други въпроси. Благодаря. Само един въпрос. Когато се, се стигне до втория етап, искам да чуя ще представ... кога ще представите доклада за освобождаване от отговорност през 2014 година, защото през юни миналата година приключи този етап, т.е. 2014 година. Та искам да чуя ще имаме ли информация за 2014 година, дейността по големите клетки и водород. Е, доклад било от независим орган, било от комисията, но мисля, че някакъв доклад трябва да има за първия етап на проекта Горивни клетки и водород. Давам думата за отговор, казва председателката. Ние имаме е... Сега не мога да отговарям от името на комисията, но за нас, ще кажа, че имаме обичая ежегодно да публикуваме доклад включвайки предходната година. Имаме и така наречените дни на проверка през ноември, когато всички проекти се предлагат на проверка и се установява до кой до къде е стигнал, за което издаваме и брошура. Тя е на разположение от миналата година. За тази годишния преглед на проектите ще издадем такава книжка до година. Госпожа Гресли, аз имам въпрос. Винаги е, с, сме имали затруднения да контролираме такива смесени дружества, публично-частни партньорства. В последните две години работим много сериозно по въпроса. Каква е за вас ползата от подобно построение? Какво сочи вашия опит? Дали да не променим нещата, да променим цялата целият начин на работа, по-близо до индустрията, по-отдалечено от индустрията, отговор. Най-важните моменти, е, най-важните, е, най-важният израз в заглавието е съвместно предприятие. Нашето съв... Говоря за нашето съвместно предприятие, но вярвам колегите ще се съгласят. Ние изградихме бъдеща доверие и сериозна платформа и цяла Европа, почетам цяла Европа, може да се ориентира коя технология има смисъл да се инвестира. Как... И аз съм убеден, че ако ни нямаше нас, нямаше да има такава платформа. Най-добрия резултат, най-хубавия резултат е тази, рефор, тази платформа и посочване на резултатите. Това е от полза за цяла Европа. Благодаря. Председателката да, това е конкретен отговор а, ние постоянно настояваме за прозрачност, за ролята на индустрията. Разбирате ли защо го правим или смятате, че проявяваме страхливост или се държим неуместно? Отговор по повод предходния въпрос за комуникацията, може би трябва да общуваме по-добре. Затова и съм тук. С удоволствие ще отговоря на всички въпроси. Работи много сериозно, по начин, който буди доверие. Имаме толкова много системи за контрол, че аз мисля, че е само въпрос на по-добра комуникация относно намерения, постигнато това се отнася и за господ... въпроса на господин Маринеско, До къде сме стигнали, как смятаме да продължаваме. С радост ще се опитам да посочим конкретни дейности, които е, да подобрят работа ни през декември в рамките на Европейските дни на иновациите ще представим специално нашето съвместно предприятие. Какво правим? Комисията, индустрията, изследователската общност. Ние често обсъждаме с нашите директори как да подобрим нещата. На разположение съм председателката. В такъв случай благодаря. Ще чакаме това мероприятие, за да се информираме с това. Изчерпваме тази точка от дневния ред. Благодаря за обменените мнения е, нарочно нарочно го назначихме след решението, защото ние включваме тук участие 13-14 и година. Ние наистина държим да обменим мнение, не да правим мероприятия. Ние наистина, е, държа да кажа, следим много зорко да няма пробойни в системата за контрол опита от последните две години е, за нас бе много важен е, за това е важно да ги обсъдим с вас, за да се избегнат бъдещи бедствия и катастрофи. Е, благодаря ви, надявам се до година да се видим отново, е, когато дойде ред за освобождаване от отговорност за 14-та година. Ще очакваме повече факти. С това Приключихме с вас така, ако позволите така да кажа. А, сега точка 16 от дневния ред. Е, първо да проверим дали господин Гайер е тук. Това е съвместно заседание с е, Комисията по външни отношения АФЕТ. Това е сложна задача. Е, нека за момент да направим техническа пауза, за да проверим дали колегите от АФЕТ са вече тук. И така продължаваме и казвам добре дошъл на господин Брок, председател на АФЕТ, както и неговите колеги, които ще обсъдим специалния доклад на Европейската сметна палата относно полицейската мисия на ЕСА в Афганистан. Радвам се, че можем да проведем това съвместно заседание АФЕТ е сред комисиите особено готови на сътрудничество и се надявам да продължим. Казвам добър ден на господин Весберг от Европейската сметна палата и давам думата за доклада. Благодаря. С удоволствие ще ви представя този специален доклад относно специалния доклад за полицейската мисия НЕФА в Афганистан. ЕОПОЛ започва през юни 2007 година тази мисия в подкрепа на усилията на Афганистанско, афганистанското правителство за изграждане на система за полицейски контрол и зачитане на човешките права за, период 2007 2014 година сумата е близко до 400 милиона евро. Ние проверих, проследихме дали полицейската мисия е осъществена ефективно. Тук бе важно да отчетем много сериозния и затруден контекст решихме да отидем на място. Аз самия ходих в Кабул, за да добием конкретни лични впечатления от сложните условия на работа в ден след ден. Внимателно проследихме подготовката, оперативното осъществяване митията, координацията с участниците и държавите членки и разбира се, оценихме резултата и устойчивостта на същия. И накрая предвид приключването на европейските дейности след 2016 година оценихме като цяло доколко е пълен приключващия план. За нас не е наша работа да оценяваме политически решения и ние много внимателно следяхме да се ограничим до добрия финансов менеджмент и аз ще се опитам да ви представя точно тези резултати. Като цяло Сметната палата установява, че мисията е частично успешна. Ето малко повече доводи е, първоначалната цел е, на ЕЛПОЛ бе трудна, трудна организация, трудно ръководство, координационни проблеми и е, създат всякакви други затруднения. Но все пак е, в, е, с времето тези трудности са били частично преодолени и може да се каже, че Европейския съюз е оставил своя отпечатък в полицейската реформа в Афганистан. За координацията не са постигнати, постигнато обединяване на всички европейски усилия, но като цяло е, е, международното сътрудничество също бележи подобрение с времето относно докладването, планирането и докладването. Планирането е гъвкаво и докладването е подобрено, но няма е, стандартизирани насоки за общата външна политика и политика на сигурност, така че не всички мисии се управляват е, оптимално. По резултатите. Първо, какво е постигнато в общата картина в рамките на тези операции. Тук отбелязахме, че в две от трите случая мисията отбелязва напредък. И след това се вгледахме внимателно в резултатите по дейности. Там установихме, че подготовката е минала много добра, е, настойничеството, въпреки известни затруднения и външни фактори, води до постигнати резултати. Устойчивостта, както знаете, зависи до голяма степен от афганската страна, е, финансото управление и стабилността на положението не бива да се подценяват. На базата базата на нашите наблюдения ние направихме редица препоръки, които, както можете да видите, не са свързани само с конкретната мисия, но могат да бъдат приложени по отношение на други мерки на обща външна политика и политика на сигурност. Първо, ние казваме, че трябва да се работи с държавите членки защото е, от подобни мисии да бъдат добре ресурсно обезпечени във всяко отношение, за да постигнат своя резултат. В резултат в такива трудни условия мисиите трябва да получат всякаква възможна помощ. Затова от голямо значение за цялостното провеждане на мисията е подготовката препоръчваме да се разработят под дейности в подкрепа, за да може да се и осъществяват правилно по съответните мисии. Предлагаме и мерки в тази насока за по-ефективно по изпълнение на всички дейности. Ние посочваме някои практически моменти например, подхода подготовка на инструктори и е, подобряване възможностите на страната партньор за развиване на дейност. Това трябва да продължи. Както предполагате, устойчивостта в Афганистан е изправена пред сериозни предизвикателства. За това, според нас, от самото начало момента устойчивост трябва да присъства в планирането и накрая, но не по значение широка стратегия с ясно разпределени роли и отговорности е, в цялостната политика трябва да да се направят своевременно, за да няма прибързано освояване на средства накрая. Много бихме се радвали, ако по, по този начин допринесем не само за тази вече приключваща мисия, за общата външна политика и политика на сигурност и за бъдеще. Благодаря председателката. Благодаря, господин Весберг. Звучи доста неокоражаващо, не, но нека да чуем първи и докладчика от наша страна. Благодаря. Аз не съм, не разглеждам доклада с депресиращи, с депресивни чувства. Имам някои коментари, но по принцип искам да кажа, че е, докладът като цяло може да се оцени положително. Е, ситуацията в Афганистан е била много сложна и е, е изключителен фактът, че политическите цели са били не са били анализирани, въпреки че са били взети предвид. Мисля, че това е чудесно, тъй като не това е било целата на доклада. Съвсем накратко. Искам да се спре на следното. Много се радвам, че нещата са били правилно анализирани от, от екипа на Весберг. Европол е част от общата политика за сигурност и отбрана. Това е по принцип една много важна област на нашата дейност – Три цели бяха пред, преследвани професионализирането на полицията, интегрирането на полицията в съдебната система и реформа в самата система на полицията. Така че тези цели по принцип могат да бъдат окачествени като частично постигнати. 400 милиона евро бяха, беше бюджета на мисията. Но този бюджет трябва да се види на фона на постигнатите цели. Сега къде е нашата роля? Каква може да бъде ролята ни в бъдеще? На тези въпроси бих отговорил последния начин. Подкрепям заключенията на Сметната палата е, липсваха навремени логистични, технически и хуманни ресурси. Тук подкрепям предложението на Съдебната палата да се предприемат допълнителни мерки в началото на самата мисия във връзка с, е, в сътрудничество с съответните държави членки заети в мисията. Освен това, службите, които работеха на място в Афганистан, в Афганистан не са си сътрудничили добре. Комисията изрази становището, че това не е било важно, тъй като а, тъй като то, сътрудничеството не е било цел на мисията, може би в такъв случай трябва да се отговори, че сътрудничеството между отделните служби трябва да бъде заложено като цел в една такава подобна мисия. Освен това смятам, че външната служба на комисията трябва да продължат да наблюдават развитието на афганистанската полиция. Е, бе казано кога приключва тази мисия. Трудно ще обясним на данъкоплатците факта, че след отеглянето на ОИПОЛ е, ситуацията в афганистанската полиция ако, ако ситуацията в афганистанската полиция би се влушила, това ще обясним доста трудно. Затова заключенията би трябвало да бъдат на доклада по-нататъчно наблюдение на ситуацията в Афганистан. Освен това, в бъдеще би трябвало да сме готови за изработване на допълнителни мерки, които да подкрепят резултатите от приключилата мисия. Освен това, има един попечителски фонд, който изготви доклад за изразходване на средствата отделени за Афганистан. Мисля, че външната служба би трябвало да подкрепи а, действията на а, този попечителен фонд, фонд Лотфар. Аз съм самият на мнение, че трябва да наблюдаваме и да контролираме подобни попечителски фондове, доверителни фондове, които оперират в рамките на Европейския съюз и работят от името на ООН. Във всички случаи това може да бъде изискано от комисията за фондовете, които са отчетни пред комисията. Така политическите цели биха могли да бъдат постигнати по-добре. Радвам се, че въпросът за равнопоставеността на половете е достатъчно застъпен в ОИПЕЛ. Беше акцентирано върху дейностите за обучение и е, консултантските дей, дейности на ОИПОЛ. Тук има пространство за подобрение. На следващо място искам да засегна заключението на Сметната палата относно обществените поръчки. Тук се наблюдава по-добра гъвкавост и упростяване на процедурите. Това съответства на становището, че не политическите цели на мисията трябва да бъдат анализирани, а по-скоро логистичните и техническите действия на ОИПОЛ. Така че тук смятам Сметната палата е направила един много положителен анализ. Това и за самата Сметна палата е положително развитие. Сметната палата, според мен, е изготвила един като цяло много добре балансиран доклад. Благодаря от мое име и с интерес очаквам дискусията. Председателката. 400 е, милиона евро са това. Ако една трета са били изразходвани за собствената сигурност и след това, ако се установи, че целите не са постигнати, то тогава Въпросът е дали такива мисии са разумни да бъдат провеждани в такава сложна обстановка с такъв малък бюджет. Последната реформа на бюджета допринесе за предотвратяване на някой от недостатъците в бъдеще на подобни мисии. Това ми се иска да вярвам. А сега давам думата на представителите от външната служба на комисията. Merci, Madame euh, Au nom de effectivement. Euh, Благодаря, госпожо председател. Действително, от наша страна също приветстваме доклада и той за нас е, представлява голям интерес. Той очертава напредъка на мисата, областите, където са били е, получени подобрения и е, други, където трябва да се работи от страна на външната служба и на комисията също. Ние считаме, че, както и е, казва Сметната палата, условията там са били изключително сложни, не само по отношение на сигурността, но и на капацитета на афганските власти също така. Това вероятно е, е най-сложната мисия по нашата политика за сигурност и отбрана. Е, тези обстоятелства вече са отчетени е, по отношение на вътрешното функциониране на мисията, но и по отношение на подкрепата, която се осъществяваше от страна на Брюксел е, на мисията. Също така се извършва анализ от съответните служби, за да има план за мерките за приложение. Така че някои от заключенията вече бих могъл да кажа, че са устарели, защото тези препоръки имат отношение само към началото на мисията и всички проблеми в този момент вече бяха установени и е, се работи по тях. В е, отговор, е, в реакцията на службата за външна дейност и комисията, които излязаха с доклад, се посочи, че някои препоръки всъщност ние имаме е, различно мнение по отношение, примерно, за координацията. Там се говореше за задължения за сътрудничество, но е, въпросът е доколко, така, какъв мандат за сътрудничество е дадено на тази мисия, което е различно от представите на Сметната палата. Във всички случаи, е, що се отнася до обучението, резултатите там са били по-добре, отколко, по-добри от тези по мисиите за менторинг и съвети. Благодаря, колегата Брок. Ще желая ли да вземе думата? самия факт. Благодаря, колежка, благодаря, че ни поканите. Самото ми присъствие разкрива моята добронамереност и че съм изпълнил изпълнен с добри желания. Благодаря наистина на представителите на Сметната палата и на колегата Гайер, докладчик. Мисля, че това е доста поучително начинание. Първо можем да кажем, е, че откакто съществува службата за външна дейност, е, е, имаме подобрена координация. И едновременно с това можем да кажем, че явно сме на, вяр, на верен път и трябва да продължаваме така. Второ, да проверим нещата от гледна точка на устойчивостта. Това е изключително важен стандарт, важен аршин. В редица мисии в чужбина констатираме, че има мерки, дейности, за които не е ясен дългосрочния ефект. Затова смятам, че това подобен, е, е, се налага въпроса как можем да внесем подобрение, което несъмнено е, изисква и политически решения и стъпки. Не знае обаче дали в случая с Афганистан политиката има някакъв положителен принос, да се разберем правилно, това са камъни в градината на политиката, а не в, на вашата работа е, е, Говорим просто за неправилно направена политическа оценки, така че тук политическата класа трябва да си поеме отговорността за това не, това трябва да се има предвид при оценката на проекта. Мисля обаче, че един е въпросът, който трябва да е, заслужава нашето внимание, а именно по-добрата координация. Това е важно за бъдещи мисии, но също и за координацията между е, държавите членки, комисията и службата за външна дейност. Но тук забелязвам, че нещата куцат в взаимоотношенията Европейски съюз държави членки. И не само тук. Мисията Мали, други военни мисии е, го показват. Първо държавите членки казват да, а после предоставят персонал и въобще дават своя принос с голямо закъснение защото подобна мисия не е ли добре обезпечена с персонал от начало, тръгва на криво от самото начало. Това моля да не се тълкува за укор а, и за критика, но просто трябва да се отбележи. Мога да разкажа драматични неща и да посоча драматични примери за това как държавите членки е, забавят нещата. Така че те трябва да бъдат, на тях трябва да им се припомня, че те трябва своевременно да правят необходимото. И когато в, говорим за Афганистан, трябва да не забравяме, че това е, е един процес, който води до определени резултати, които ние не можем все още да, да преценим в дълбочина. Така че се радвам да чуя, че сметната палата оценява това. Оценявам така изискаността на държавите членки Европейския съюз, но тук трябва да има място и за държавите членки ако нашите институции не са готови да поставят ясно този въпрос, е, че участниците са, така наречените стейкхолдър, отговарят за успеха на процеса, ще имаме големи затруднения. За това искам да благодаря за това, което чухме, но държах да поставя този въпрос, който се отнася не само за Афганистан, но и за всички подобни мисии. И да искам да окоръжа колегата Гайер да постави този въпрос още по-остро в своя доклад. Благодаря. Председателката, благодаря много. Мисля, че трябва да постави много въпроси. Например, факта, че имаме подобна мисия на място, с специален представител с още 10 души, след това европейска делегация със съответно ръководство на цяло тяхното участие в цялото координация и така нататък явно съвета трябва да се запита колко е, пари на данакоплаците трябва да се потрошат в това начинание. И тук, мисля, доклада поставя въпроса, които очакват и своя отговор от държавите членки. Знаем, че тази външна, външната политика е сложно зачинение, начинание, но сега, изказване госпожа Шмидт. Ще бъда крайно недипломатична, но трябва да попитам простичко. Дали тези 400 милиона са използвани разумно? Това не ми стана ясно, нито от чутото, нито от прочетеното. Много е просто, това е мисия и е хубаво да кажем това е хубаво, това не е хубаво, колкото и дребни или незначителни да са нещата, но някак си винаги гръмко се хваля постигнатото, а неудачите се премълчават. Искам да попитам, изплаща ли се? Парите разумно ли са инвестирани? Да или не? И второ, препоръките на Сметната палата а, винаги изказвам. Ние се надяваме това да се има предвид при следващи мисии. Имаме сметна палата а, с задачата да обсъди тези въпроси с, и тези е, предложения трябва да бъдат изпълнени и ние отговаряме за разумно използване на средствата. Аз не съм отдавна в парламента, но мисля е крайно време да кажем, парите се използват разумно, е, препоръките, идеите на Сметната палата са изпълнени при следващата операция. Само тогава отговорно ще си свършим работата. Е, ясен въпрос, казва председателката. Надявам се да чуем ясен отговор. Äh, Благодаря. Аз мислех, че това е въпрос към сметната палата, но естествено ще се опитам да отговоря. Не. Това определено е напълно оправдан въпрос. Имате основания да го поставите. 400 милиона евро са много пари. И страните членки, от името на страните членки, смятам, че те са напълно наясно, че това са много пари. Освен това, имаше и човешки жертви. Колега от Дания, тази година друг. И страните членки са тежи, тези които ще решат е, какво от тук нататък да се прави и какви средства да се отпускат. Тоест, това е едно политическо решение преди да се е, влезе в подробности за мандата на мисията и резултатите. Според мен парите бяха добре разходвани в, по възможно най-добрия начин. А що се отнася до устойчивостта на мисията. Тя беше добре ръководена. Примерно е, по отношение на обучението се получиха ключови резултати за обучението на е, афгански кадри, за да могат те след това да поемат е, нашата дейност. Мисля, че точно това е направено сега вече се изграждат там центрове за обучение на полицейски кадри. Тоест, в това отношение, по отношение на обучението и подсилването на капацитета на полицията, ние сме постигнали сериозни постижения. А също и за съдебната система са постигнати, но тези неща не се виждат непос... в непосредствен план. Те отнемат малко повече време, за да се видят резултатите. И делегацията, която се ангажира в Афганистан и с други е, дейности, тя представлява в края на краищата страните членки, но отделни страни членки също бяха ангажирани сами по себе си от Обединеното кралство, Германия и други. Ничанца, muszę powiedzieć, że nie jest to sprawozdanie optymistyczne. Следващия оратор. Благодаря. Докладът далеч не е оптимистичен. Той изтъква проблемите с, с, с, с персонала, с доброволците, с експерти, с организирането на представителство на местно ниво, т.е. поставя се под голям въпрос устойчивостта на постигнатите резултати. И тогава вече се питаме е, дали правилно са разходвани парите, обществените пари. В точка 74 се казва, че има 100 46 МПС в Афганистан, от които само няколко са били в работен вид. И всъщност официалните данни казват, че 7 МПС са били работещи, а пък много малко са били нови. датата на приключване на, мисиите, на мисията беше отложена вече нееднократно. Ръководителя на мисията също бе сменян неколкократно. Така че си мисля, че може би трябва да се смени начина на управление на тази мисия, за да постигнем своите цели. Очевидно има немалък кръг проблеми, не, успях да получа информация за това как участват страните членки. Знам, че от е, страна на Полша са изпратени трима полицаи. Не знам другите страни какво правят в подкрепа на мисията. Та, въпросът ни е какво можем да очакваме като промяна в управлението, след като се смени ръководителя на мисията. И второ, какво е, какъв е приносът на страните членки? към мисията. Ето да се яде едно мапите. Мога ли да помоля да дам думата отново на представителя на външната служба? Enfin, je ne vais pas évidemment me prononcer au nom des не мога да говоря за ангажимента на страните членки, мога да говоря само от името на службата за външна дейност. Не мога да ви дам в момента абсолютно така подробната разбивка на участието на страните членки и ще ви я изпратя по-късно. Страните членки са тези, които решават сами каква, в какъв обем и в каква структура да участват в мисията, като го, те предимно осигуряват персонал. Ние от службата за външна дейност се опитваме да ги съветваме, ориентираме какъв тип а, а, служащи могат да се изпращат там, но нямаме ангажименти към обучението, примерно, на тези хора. Страните членки си поемат съответните ангажименти, включително и на политическо ниво. А ние се опитваме, възможно най-добре, да подготвиме хората, преди да ги изпратим там. За да може. А също така извършихме големи е, усилия за подготовка на материалната част на мисията, е, за да можем да отговаряме на нуждите на персонала, включително и за обучение. А, що се отнася за бъдещето на мисията, това е решение, е, което се взема от страните членки. По време на дискусиите в съвета бе взето решение на 31 декември 2016 тази мисия да приключи. И за момента това, това е, е решението. Тоест тя ще съществува и 2016. А по отношение на това как се управлява мисията, не знам какво точно имате предвид с този въпрос. Има, направихме много усилия за подсилване на капацитета за вътрешно управление на мисията. Направихме и три е, проверки. А що се отнася до координацията и ролята на мисията с за връзка с останалите участващи от страна на Европейския съюз, ние извършваме именно координация с останалите служби на комисията и на службата за външна дейност, за да можем да работим в рамките на общата стратегия на Европейския съюз. Nächster auf der Rednerliste ist der Berichterstatter Herr Geier, bitte. Следващият колега, докладчикът Гайер. <clears throat> Благодаря. Искам да отговоря на въпроса на госпожа Шмидт. Аз мисля, че наистина тези 400 милиона са разходвани разумно. В точки 34 35 на доклада от Сметната палата се вижда как са разходвани парите. Е, там се казва, че две от три цели са постигнати. Добре, може да се каже, че две само цели не са достатъчни, но тълкуването може да е различно. В крайна сметка става дума за политически цели тук. Ако се каже, че 400 милиона са изразходвани разумно и, и ситуацията в Афганистан се е подобрила благодарение на тази мисия, то тогава може да си зададем въпроса как в бъдеще да подобрим ефективността на подобни мисии. Но ако кажем, че тези пари не са били разходвани разумно и такива мисии не би трябвало да се провеждат и по-добре би било да се спестят тези пари, то тогава няма да имаме външнополитическа дейност като Европейски съюз в общи линии. Ситуацията в Афганистан в момента не е както в моята родина – много е трудно да се намерят полицейски служители, които биха отишли в Афганистан и да изпълняват своята, своята работа толкова сериозно, както и в родината си, защото е, човек, който направи това, рискува живота си. целта на една такава, на една такава дейност би било да подобри ситуацията в Афганистан и живота на хората там. И когато държавите членки тук се колебаят, аз разбирам тяхното колебание и че хората на тях не, могат да, не може да им се заповядва да, отиват, да отидат в Афганистан и да служат там, това също е разбира, разбираемо. Сега госпожа председателката каза дали една трета от бюджета е разумно да се използват за мерки за сигурности. Аз съм на мнение, че като работодател трябва да се осигури максимална сигурност на служителите. <clears throat> който твърди, че прекалено пари са отишли за сигурност, той всъщност казва, че е, общата политика за сигурност и отбрана е политика, която не може да си позволим. В такъв случай, ние като актьор би трябвало да се откажем от дейности в определени области. Това е естествено върховният представител би трябвало да коментира, но ако става дума за пари и ако парите са водещи, <clears throat> добре, то тогава трябва да решим а, дали да реагираме, дали да агираме в определени региони, където ситуацията изисква прекалено голям бюджет за сигурност а, председателката. Не става дума за това дали не трябва да се провеждат такива мисии. Става дума за това дали бюджетът е бил достатъчен, защото а, според мен а, моята аргументация беше по-скоро в, течеше в обратна посока. Тоест, какви са в крайна сметка истинските резултати – Госпожа Аяла Зендер, следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Гайер за неговото тълкуване и за неговата реакция на е, препоръките на Сметната палата. Това беше сложна и трудна мисия. Говорим за един бюджет, който, както казва Сметната палата, не беше достатъчен. И се радвам, че това послание се потвърждава, че бюджетът беше малък, той намалява, а че а от друга страна политическите цели бяха много амбициозни. Докладчикът е прав. Парите бяха използвани колкото се може добре в съответните условия. Ако погледнем бюджета за Украина, страна, която е близо до нас, ако погледнем ситуацията с бежанците, виждаме какви са проблемите, които са резултат от подобни ситуации. Трябва да оценим много внимателно препоръките на Сметната палата. Испания изпрати стотина полицаи, които не се върнаха. Те умряха в Афганистан, включително и е, преводачите. Сигурността явно не беше добре осигурена. За мисия от такъв калибър бюджетът не беше достатъчен и мисля, че трябва да приемем препоръката препоръките на Сметната палата. Те са правилни. Би било хубаво и съответните компетентни служби да се съобразят с тях. Може би не би трябвало да сме толкова амбициозни. Господин Тойрер, благодаря. Хубаво е от една страна, че имаме съвместно заседание с колегите от Комисията по външна, външни работи. Това е хубаво. Но сега искам да цитирам председателката, а именно като се чете е, доклада, се създава впечатлението, че е трудно да се намерят желаещи полицаи за, този, за тази рискована мисия. Когато човек говори с войници от натовската мисия, имам предвид един румънски офицер, който е сега таше в Сараево, когато се говори с войници от Бундесфера, човек получава правилното, правилната нагласа, правилното чувство за ситуацията там. Така че важно е според мен да оценим жеста на хората, които отидоха там. Освен това, значението на тази мисия се недооценява. Една ставаше дума за създаване на една държавна структура, структура, от която завишат човешки животи. Хора загубиха в този процес своя живот. И за това трябва да си зададем въпроса не дали тази мисия е била необходима, а дали е постигнала успех – това е основният въпрос. Има някои критични моменти тук, а именно 13 години Афганистанския съвет за координация не можа да, да координира 37-те донора. Освен това имаше проблеми с сътрудничеството с НАТО. Много от държавите членки са членове на НАТО. Става дума за проблеми с, междуприятели, т.е. проблеми, които могат да се решат. Освен това, въпрос към комисията. Има ли предложения за полуки? Това няма да е последната полицейска мисия в света. Така че мисли ли комисията за създаване на капацитети в това отношение? Не може да се мисли за непрекъснато нови хора, които да участват в тези мисии. Виждаме, че подобни капацитети в бъдеще ще са необходими все повече и повече, само като погледнем мигрантската криза. Аз просто мисля на, на глас. А, ясно, че това не е нашата задача, но когато говорим за бюджет ориентиран а, към резултатите, то тогава трябва да говорим за това, с какви инструменти да постигаме нашите цели. Затова си позволих да дам някои примери, за да иллюстрирам въпроса си към комисията. И на последно място. Не ми стана ясно от доклада какви са така наречените mission cells, тези клетки в мисията. Къде са били проблемите при тези клетки? И сега за целите. Бихте ли препоръчали продължаване на мисията в Афганистан или смятате, че решението, което е взето, т.е. да се прекрати мисията, е правилно? Т.е. постигнати ли са целите на мисията? И, и възможно ли е нещата да потръгнат добра посока след приключването на мисията? Или пък смятате, че след приключването на мисията целите на мисията са застрашени. Ако второто е вярно, то тогава би трябвало да оценим успеха на мисията като, като недостатъчен. И така въпросът към вас е предаването на отговорността на афганистанските власти. Това е предвидено да се случи през 2016 година. Как са подготвени афганистанските власти за този преход? Имате думата. Euh, Благодаря. Много въпроси всъщност зададохте. Първо, набързо един а, коментар за Борда за международна координация. Това е инструмент, който не е достатъчно използван в Афганистан. Не защото не сме опитвали, поне от страна на мисията. Там а, от години е, се е, опитваме да е, поддържаме връзка с този инструмент, но все пак в танца трябва да участват двама и нямаше ответ ден отговор от тяхна страна. А също малко коментари за, на ниво на мисията. Направихме реални усилия и на място, и тук в Брюксел да дефинираме много по-професионално целите и дейностите, а също така и дейностите по мониторинг. Да наложим едни по-стрикни критерии, е, цели, които могат да бъдат е, верифицирани и така нататък. Тук работихме много с местните власти. А така наречените Mission Cells, Project Cells, т.е. клетки в мисиите, това беше инструмент създаден преди няколко години, защото констатирахме, че има огромна нужда от екипировка която мисията отпуска на местните власти и също така бяхме ангажирани в дейност, свързана с стратегически съвети и за това считахме, че тази ни дейност трябва да се съпровожда с отпускането на екипировка. Това обаче не е основна цел на мисиите. Нашата цел беше да извършваме обучение на място, но е, необходимо беше да предоставяме и материали, с които да се извършват тези е, обучения. Сега не става дума да се изграждат е, е, сгради, да речем, ние използваме други инструменти, от, а не от тези, които се използват от политиката за развитие. Работихме и по оперативни е, измерения на мисията и винаги трябваше да се постига някаква така удачна комбинация между политическите и оперативните съображения. Е, като се отчет знаете колко, какъв е напредъка на мисията, свързана с е, взаимоотношенията с е, местните власти. Отчетено беше, че там, че те са, те са отбелязали напредък е, и след тази оценка, която бе потвърдена и от страните членки, се реши, че мисията трябва да приключи 2016. Няма да коментирам в подобно с заключенията. А що се отнася до преходния период, когато се разработва една мисия и когато се предвижда тя да приключи, има ред стратегии за преход, които са разработени. Във всички случаи е, местните власти трябва да бъдат подкрепени, за да могат да осъществяват, така да се каже, самостоятелен полет и след като приключи мисията в областите, там където страните членки считат, че местните власти не са достатъчно с изграден капацитет, може да се търси помощта на други партньори, които да поемат тези дейности, като например в Афганистан по отношение на съдебната система – тъй като мисията там ще приключи в края на годината. Считаме, че ще има нужда да е от политическа и стратегическа подкрепа, защото някои аспекти има нужда да бъдат доизградени с афганските власти в съдебната система. Там ще се използват външни институции примерно е, с неправителствени организации на местно ниво, които да могат да поемат изпълнението на тези аспекти след като приключи мисията. Тук е, става дума е, действително и за баланс и планициране какво щеше да се стане, ако мисията не е била там. Много неща нямаше да се случат в края на кращата по отношение на обучение до капацитета на афганистанците да се обучават от тук нататък. Възможностите за борба с тероризма сега вече са някакси много по-сложени в европейско измерение. Също гражданската полиция има завишен капацитет, повишено е доверието на населението, и не може да се спечели войната с талибаните по друг начин. Благодаря. Господин Веспер ще получи думата още веднъж. Имате ли представа колко от 400 милиона евро са отишли директно за е, полицията в Афганистан? Давам ви думата за отговор и коментар. Трябва да кажа, че трябва да, да, че ще дам допълнително отговор на този въпрос. Нямам със себе си е, данните, но понеже ми давате думата, да отговоря а, е, на външната служба дали е, това е необходимо или това начинание беше необходимо или не. Нека не забравяме, че при свалянето на талибаните нямаше въобще полицейски сили в Афганистан. И миналата година, когато Афганистан постигна успех в организирането и охраната на общ, всеобщите избори, това бяха най-честно и коректно проведените избори в цялата афганистанска история. Изрично искам да подчертая, че това би било невъзможно без гражданската полиция, която имаше задължението да подпомогне изборите. Това не би било възможно, така че ако говорим за конкретни резултати, бих посочил този пример. Председателката благодаря и накрая да чуем а из... не докладчика, а колегата Елмар Брок. Всъщност, благодаря, исках и аз да кажа две-три две, две изречения. Въпроса за резултата. Това е, беше една необходима мисия че ако приемем, че въобще мисията в Афганистан бе правилно решение, защото е вярно, една държава не може да се стабилизира само с военни средства. Държавата трябва да бъде в състояние сама да се организира. В този смисъл това е важен градивен елемент. Дали цялата афганистанска мисия започна разумно и безум да се провежда, това е друг въпрос. Е, много предпазливо ще го подме, маркирам само. Но като тръгнем да правим нещо, правим го до край. Това е моето мнение. И тук ще го кажа, и на други места съм го казвал, а тук има съмнение. Това не е приключена мисия. И мисля, че това е една от полките, които трябва да, изтег... да изведем от това. За това аз не съм много оптимистичен относно края на начинанието. При оценката тази пролет, ако не бях участвал, не бих бил сигурен, че мога да кажа 2016 година всичко ще е наред. Благодаря ви. Председателката има думата докладчика. Мисля, че няма нужда от повече заключителни бележки. Дискусията протече много ясно. Явно в комисията има различни становища относно това как да разглеждаме политически е, тази мисия. Аз съм съгласен с господин Брок. Е, тръгнем след като е, имаше международна мисия в Афганистан, това бе абсолютно необходимо. Аз освен това съм на мнение, че има повод за гордост за Европейския съюз, защото да, има неща, които могат да бъдат направени по-добре, спор няма, но това е работен документ, не е решение Просто докладчика за освобождаване от отговорност на комисията и външната служба и техния бюджет за 2014 година ще си кажа думата. разбирам окоръжителните думи на Елмар Брок в предложението си за изменение да разгледам този въпрос. Влагането, капиталовложенията, набирането на персонал и така нататък, но нека да няма да изчистим недоразуменията. недоразумения. Така че ще поработя по някои изменения относно освобождаването от отговорност а, за по-голяма яснота. И в този смисъл ще се радвам на бъдещо сътрудничество с докладчика. Председателката, благодаря Европейския съюз няма полза да финансира от нашия бюджет начинания, където не можем да постигнем резултат, така че съгласна съм с колегата Брок, важно е да се постави въпроса. С това приключваме съвместното заседание. Благодаря на колегите от АФЕТ и колегата Брок. Ще се видим скоро. За Еолекс ще говорим. Това ще стане в Страсбург отново определяме, имаме затруднение да определим срока, така че всички да могат да участват. С това приключваме откритата част на заседанието. То ще продължи в 15 часа, а сега продължаваме с заседание на координаторите.